президент! Председателя. Уважаеми колеги, бих искал да ви помоля за разбиране и за извинение, че заседанието започва по-късно, но аз самият едва преди две минути бях информиран, че ще бъда помолен да направя една декларация във връзка с едно много тъжно събитие, и с ваше позволение ще направя това сега. С голяма тъга и възмущение днес научихме за драматичното събитие в Баден-Вюртенберг в Федерална република Германия, където 15 души са били убити по един трагичен начин в едно реално училище. 17 годишен е атентаторът, бивш ученик, който след това се е самоубил. При стрелба в а, супермаркет, при преследването на атентатора са били ранени освен това двама полицаи. От името на Европейския парламент аз бих желал да изразя дълбокото си съболезнование и солидарност с семействата и всички роднини на жертвите. Жертвите са деца, ученици, както и трима учители от училището. Тази трагедия се осъществява едва 6 месеца след подобно събитие в едно училище в Финландия. Наша задача е като отговорни политици в Европейския съюз и във всички държави членки да направим всичко по силите ни, така че такива деяния да бъдат своевременно разкривани и предотвратяване е, до толкова доколкото имаме влияние върху тях. Шокирани сме и от едно друго трагично събитие в Алабама, в Съединените щати, където също един атентатор е убил 10 души преди да насочи оръжието към самия себе си. От името на всички изразявам най-дълбоките си съболезнования, съчувствие и солидарност с жертвите и техните семейства. Бих бил благодарен, ако почетем с мълчание жертвите. Ich danke Ihnen. Благодаря ви. Дами и господа, след това тъжно и драматично съобщение Продължаваме нашата работа. Бе ви раздаден протокол от вчера. Имате ли някакви забележки? Так смятаме, че протокола е прият. Господин Вариел Веларес Депеня подаде оставка от Европейския парламент от 10 марта, т.е. вчера. Съгласно правилника, неговото място се освобождава от тази дата и аз уведомих съответните национални власти. Сега ще минаваме към точката от дневния ред. Става дума за парламентарни въпроси относно текущото състояние на ШИС-2. Господин Коелю, имате думата. Президент, Господин председател, господин заместник председател, господин комисар, Европейският парламент иска, настоява за бързото приложение